Добър ден! Благодаря ви, че сте тук. Моля да вземете местата си, да запазите тишина. Имаме удоволствието тази сутрин да приветстваме с добре дошла госпожа Илияна Иванова, член на Европейската сметна палата от 2016 година. Вие сте Доен на камера 2, която отговаря за контрола върху структурната политика в областта на транспорта и енергетиката. Сметната палата е важна институция за нашата комисия по регионално развитие. Докладите, които изготвяте, винаги се приемат много добре. Те обхващат сфери, които ние не бихме могли да обхванем сами в нашата комисия. Благодарение на вашия доклад за бюджет на 2018 година, бих искал сега да проведем размяна на мнения с вас, за да можете да представите на членовете на нашата комисия работата на вашата институция, както и основните изводи и препоръки. Би било интересно също да изслушаме вашето мнение по другия доклад на Европейската сметна палата в връзка с кохезионната политика. А вчера имахме други срещи говорихме за управлението на политиката на сближаване и процента на грешки, въпреки че има какво да се направи все още, за да се постигне по-добро състояние. Разбира се, ние отчитаме и нуждата от упростяване на фондовете в полза на бенефициерите – би било трудно да се справим сами, така че ние очакваме вие да представите това, което правите. Да представите работата на Сметната палата, чието член сте. Ние също ще имаме и други срещи с вас по време на този мандат. Ние бихме искали да засилим още повече сътрудничеството между Сметната палата и Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. И благодарим също за отличното сътрудничество между служителите на нашата комисия и вашите служби. Във вашия доклад вие отбелязвате, че грешките са преминали от 3 на 5% между 2000 и 2017 и 2018, т.е. това е над 2015 година, обаче бяха 10%. това бих искал също да подчертая, че имаме намерението да преодолеем някои предразсъдици, които тегнат над политиката на сближаване – като следваме справедливи цели, за да постигнем, така както каза колегата Новаков вчера, да се справим с фалшивите новини и да отстояваме политиката на сближаване. Госпожа Иванова, давам ви думата за 20 минути, след което депутатите ще имат възможност да участват в дискусията. Благодаря, господин председател. Винаги е за мен е удоволствие да съм тук в е, комисията Реджи, за да представя работата на нашата камера. Много съм ви признателна, както на вас, така и на останалите депутати, но преди да започна, искам да се извиня на тези, които вече са били членове, че вероятно ще кажа някои неща, които са ви известни но за тези 20 минути аз ще се опитам да обхвана огромен брой теми, започвайки от спазването от една страна и надежността на разходите, както и на другите доклади, които правим в началото искам да кажа няколко думи за това как организираме работата си. Както знаете, в пет а, камери а, е, се разделя дейността на, камер, на, на сметна палата, като а, в всяка е, има а, а, петима члена и отговаря за определен част от разходите. Аз отговарям за а, дейността по регионалното развитие и развитието на селските райони, тъй наречената кохезионна политика, други дейности в камера 3 се покриват. Виждате, че а, ние обхващаме три а, от европейските а, инвестиционни инвестиционни фондове и е там а, а, работим и по други области. А, имаме три различни типа одити, одит за съответствие, става въпрос за проверки, за това дали при разходване на средствата са спазени съответните правила, при одита на изпълнението се търси отговор на въпроса дали чрез тези разходи са постигнати заложените цели и а, също дали са, е подобрен а, живота на европейските граници, граждани, когато правим одит на разходите. Правим и а, доклади, в които не се а, произнасяме а, по извършените одити, но това ще а, бъде а, показано на слайдовете малко по-нататък. И така, вие казахте, господин председател, че излезе нашият годишен доклад. Резултатите е, от одитите излизат ежегодно. И току-що излезе миналия месец публикацията за а, а, разходите с 2018 година. Така, това е прослута декларация на те наречената ДАС. А, за разходите, които са а, направени в областта на кохезията. Тони Мърфи, нашият ирландски колега, а, а, всъщност ще представи резултатите а, пред а, Комисията по бюджетен контрол следващата седмица бе ръководител на този одит. Но това, което виждате пред е, е, себе си на екрана, ще забележите, че процента на грешката, т.е. разходите, които не, не са в съответствие с правилата, е 5%. Е, това е повече от общия процент за целия бюджет на Европейския съюз и повече от минали години, господин председател. Основната причина е, е, че а, бенефициентите, които подават заявление за недопустими разходи, а едно от нещата, което ще помогне да се снижи процента на грешката и административното натоварване е да се пояснят някои от съответните правила. на този етап искам да кажа само, че ние а, опитваме нов пилотен подход а, при нашите одити за съответствие, те наречената атестация, т.е. опитваме се да дадем повече превес на увереността, която ни дава други а, органи, а, не, а, именно на самата комисия и на одитните органи в държавите членки. Това е а, общото положение, което исках да представя пред вас, не конкретно и само за глава 6. А, исках да ви покажа тези карти, за да ви ориентирам а, за това как работим. Тук са две карти, защото а, имаме два периода на извършване на разходите. 2014-2020 и 2007-2013. Вижда се размера на разходите по държавите, е, по различните държави и членки. Както казах, ние ще следваме потока на европейски пари до нивото на крайния получател в държавата членка. Искам да ви предупредя, нашият одит за съответствие има за цел да даде заключение за тази политическа сфера и за бюджета на Европейския съюз като цяло. Тоест няма коментари по държави членки. Знам, че това е интересен въпрос и често се задава, но ние нямаме а, е, възможност да направим изводи относно от, отделните държави членки и съответстващия процент а, е, грешка за тях. Сега позволете да се обърна към а, е, одита на изпълнението. А, тук а, можем да а, кажем, че а, оценяваме въздействието на базата на различни критерии. Аз съм посочила само няколко от специализираните доклади, публикувани през изминалия близогодишен период. А, ние по покриваме редица теми по, от публично-частно партньорство до широколентов а, интернет, а, висо, права на пътниците, високоскоростни железници, а, и аз лично а, ръководя одит а, за мобилността в градските зони, който ще излезе до година. Европейски средства се е, заделят по тези теми, но от градовете зависи как ще се ползотвори финансирането. Така ние споделяме управлението и разбира се много повече предизвикателства в сравнение с хоризонталните а, програми, особено що се отнася до едита, одита на изпълнението. А, ще спомена и друго едно предизвикателство с нас, тъй наречената цел за 13-те месеца. Какво означава това? Това е, означава, че е, въпрос, е, който се урежда в финансовия регламент, е, се, където се уреждат и сроковете за а, одита, т.е. ние имаме а, максимум 13 месеца. Това, господин председател, определено е предизвикателство, те, особено за нашата камера, където споделяме управлението на бюджетните средства. Разбира се, ние може да решим да направим одита без да посещаваме държава, член, държави членки, но тогава нашия доклад ще е много по-тънък и не толкова интересен, а това отнема много а, време и усилия, но ние работим усилено, за да спазваме тези срокове. Както казах, не всички наши а, продукти са а, доклад, одитни доклади. Ние също изготвяме по заявка а, становища или прегледи, като има механизъм, разбира се, заложен в европейското законодателство а, за това кой може да поиска от нас а, да изготвим становище. А, това по предложение на комисията. Миналата година имахме такова, а, такова искане от страна на комисията а, по предстоящо а, проекто законодателство. Този доклад сега малко остаря, но можете да видите какви са били тогава нашите заключения и препоръки. Аз ще кажа още няколко думи за това. Междувременно публикуваме и други е, продукти, като например прегледи. Те имат различна тематика и приложено поле. Те не са одитни доклади, господин председател, каквато и да е дефиницията е, за одит годишен доклад не се е, съдържат е, е, оценки или заключения и препоръки на аудиторите, но те представят интересна информация, особено по отношение на момента, в който излизат, се надяваме да подпомагат вземането на правилни, удачни решения. Пример за това е Например, прегледа на начина на разпределение на средства от Кохезионния фонд по държави членки, тъй наречената те нареченият бърз преглед, който излезе тази е, година. също при разработването и прилагането на кохезионната политика, нашия преглед се спира основно на аспекта на изпълнението а, а, ефективното изпълнение. Както казах, становището по общият регламент, по общо, всеобщо приложимите разпоредби обхваща редица правила, които е, ще се прилагат по отношение на структурните инвестиционни фондове. Разбира се, самото становище е много дълго, пространно и много техническо, но все пак е, надявам се полезно и препоръчвам тези, които проявяват интерес да се запознаят с него. Включихме няколко основни елемента в е, прегледа, в становището си за този проекто регламент. Като начало, а, нашият извод е, че то, разбира се, е добро а, като нещо, но опростяването може да доведе, доведе до затруднения, именно по отношение на ефект, а, това, че трябва да гледаме преди всичко какво е ефективното изпълнение. Трябва да имаме добър контрол, а, добра отчетност. Това е важно за изпълнението. На второ място, гъвкавостта на бюджета е важна. Програм... Комисията предлага двуетапно програмиране в 7 годишния период, за да има възможност да се променя бюджета съобразно променените обстоятелства, на някои от нашите притеснения са отразени. А, следващият важен момент е съобразяването между финансирането и приоритетите в Европейския съюз. Това не веднъж сме го засягали и знаем, че са предприяти е, мерки за, например, тази силна връзка между инициативите и европейския е, семестър. Според нас е необходимо да има стратегия на много високо ниво, за да може да се е, постигнат заложените в Европа 2020 стратегически цели. Може би това ще стане с бъдеще, в бъдеще и не на последно място. От отчетност. Има тенденция прилагането да се прехвърля като отговорност на държавите членки все повече, като се намалява отговорността на Европейската комисия и ние тук мислим, че това води до нарастване на някои рискове. Това е в техническата част на нашата разработка и може да ви бъде интересно. Сега някои от нашите продукти, за които вече споменах, споменаха разпределението на финансирането по кохезионната политика между държавите членки до 27 година. Сега искам, а, не се плашете от тази сложна графика, да ви демонстрирам иначе колко е сложен процеса. Целта на а, прегледа беше да помогнем на заинтересованите страни да разберат логиката на процесите. Разбира се, даваме си сметка, че Европейската комисия много, проявява много по-висока прозрачност в сравнение с до сега, като публикува своите предложения в регламента за всеобщо приложимите разпоредби, както казах и преди, но и все пак не, има неща, които трудно се разбират, за което вече е, споменах, още по, е, повече да, са, е, да се обясняват. Така препоръчвам ви да се запознаете с този наш доклад. Той е по-късичък и е, се надяваме да е отполза и специално на парламента при разработването на решения относно вземане дадена политика. Тук правим преглед на на програмирането, то е само иллюстративно, от страна на Европейската комисия към държавите членки имаме обезопасяваща мрежа, за да се ограничат разминаванията в стойностите от един период към следващия. В един и същи период на кохезионната политика виждаме, че има някои места, където има сигни е, значими промени в редица области. Има възможност за подобряване, като например в областта на промените на климата, миграция и така нататък, но все пак има, има определено има подобрение в сравнение с предходния период. Втория преглед, който публикувахме и то съвсем неодавна, се спира на степента, в която кохезионната политика отразява ефективното изпълнение, а не само спазването на правилата. Всички доклади, които сме публикували през изминалите 10 години, 69 на брой общо във всички области, като транспорт, социални въпроси, инфраструктура, наистина много-много доклади и за да ги организираме, ние разделихме целият цикъл на реализация на пет стратегическо, от стратегическо планиране до оценка. Приложихме 14 водещи принципа според нас важни, за да гарантираме реали... Е, използването на европейските средства а, е, по най-ефективен е, начин при изпълнението. Разбира се, устойчивостта е принцип, който сам по себе си е хоризонтален. На следващия слайд ще видите, направихме оценка, като използвахме като легенда цветовете на светофара. Това по-лесно се а, иллюстрира, като направихме сравнение с предходният 7 годишен период. А, и а, предстоящия 2027 година. Резултатите са иллюстрирани тук и можете да видите по цветовете а, че има очевидно подобрение в сравнение с първия и последния период. По-голямата част от червения цвят изчезва, а, но а, повечето подобрения са в средния период а, и почти А, няма а, съвпадение между първата и третата колона. Това а, също съответства на нашия доклад а, по предложението за всеобщо предложените разпоредби. Де, има и а, е видно, че е, има доста полета на дейност, които няма да преминат нататък а, в а, следващия период. това е важно. А, ние го отбелязваме и в а, тези 69 а, доклада, които обобщаваме тук. А, мисля, че е важно а, показваме какво е, е, се е подобрило, оценяваме го по достоинство, но това е наша водеща е, принцип и мисля, че е нещо, което искам да потвърдя пред вас, а именно необходимостта от стратегическо виждане, което да ръководи разходването на средствата. И когато говорих по-рано за нашето становище по регламента за всеобщо приложимите е, разпоредби, ние го разглеждаме като продължение на стратегията Европа 2020 година и за това от, е, черв... от е, жълто става червено в някои области. Трябва да продължаваме да е, работим по редица е, цели. Понякога те си съперничат. Някои са включени е, в 7 годишният период, отделни приоритети, като например програмата Плана Юнкер преди няколко години, също целите на ООН за устойчиво развитие. Много са целите, които са разхвърлени тук и там, но няма едно стратегическо виждане с, подплатено с измерими показатели за момента. И рискът при преразглеждането на програмите е, че то може да не отчита риска да се наруши работата в посока ефективно изпълнение да препоръчваме да се обърне повече внимание на целите, съответно правилата и показателите. По отношение на следващият програмен период, комисията предлага да се направи средно средно в сред на периода преразглеждане, но не е ясно по какъв начин, ако държавите членки без разрешение могат да прехвърлят средства. А има риск това прехвърляне на средства да стане без да оглед на постигане на крайните цели. Това напрежение винаги съществува между желанието на, на държавите членки да разходят средства и Разбира се, дала да се осигури а, постигането на положителни резултати за гражданите чрез а, разходването на тези средства. И това а, е в голяма степен нещо, по което а, нещата, по които сега работим, а това е кратка информация за предстоящото по график, което ще излезе от а, втора камера. Виждате, имаме а, нов а, специален одит на изпълнението до година. А, докладите за изпълнението има различни теми. Градска мобилност, транспортна инфраструктура, пътища свързвани регионите, гре, а, е, гри, дец, гриж за децата, това по-скоро към социалния фонд и прословотата индустрия 4.0. Много, много интересна програма. Аз също участвам в нея. А, преглед на програмата за 2020 година, за следващата година също виждате а, списък от много интересни теми, изброени на слайда пред вас. Надявам се, че успях в отделеното ми време да обхвана всички теми и сега ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря много. Много ви благодаря, госпожа Иванова, за това толкова наситено с информация представене. Сега искам да открием дискусията и бих искал да приветствам присъствието на Ерика Вамбреска от Генерална дирекция Реджио и той може да вземе отношение по време на дебата по въпроси, които са свързани с работата на комисията. Най-напред давам думата на колегата Констанс Крел. Много благодаря за изложението. Наистина беше много интересно. За мен най-добрата новина е, че грешките при кохезионната политика са 3%. Много се радвам да чуя това, защото дълги години се борихме за намаляване на процента от грешките. Надявам се че е, процедурата Омнибус е допринесла за това. И това, което комисията реализира в държавите членки, се надявам също да е допренесло за този по-нисък процент грешки. Малко съм изненадана от това колко много неща прави сметната палата, защото изобщо не бях наясно с това, че вие също така разглеждате законодателството, което ние приемаме и давате становище за това дали то е добро или дали то е ефикасно или не. И като докладчик на парламента по регламента за общо приложимите разпоредби се опитах малко да прецизираме целите цялата проблематика, свързана с социалния фонд, измененията на климата и така нататък. Всичко това е залегнало сега в регламента, така както ние си го представяме. Само трябва да убедим в това и държавите членки. Това е дребният проблем в периферията, с който се занимаваме. Въпроса за средносрочния преглед трябва да се постараем да намерим път за всички страни. Гъвкавостта от една страна тя е обоснована, вие сте права, от друга страна обаче а, а, ни е необходимо някакво планиране, някакво сигурно планиране, тъй като има проекти с по-голяма продължителност и трябва да намерим някакъв баланс между двата полюса. Малко съм изненадана от това, е, че в е, жълто е, е изпълнението на, на сегашния програмен период, защото аз мятам, че това е най-лошата част в кохезионната политика и че. И затова някак си ми се искаше да видя червен цвят, а за в бъдеще жълт, но работим по въпроса. Мисля, че в интерес на всички нас е да организираме кохезионната политика по по-добър начин за регионите. И вие сте права, когато казвате, че трябва да има баланс между опростяването а, и, а, и измерването с различни индикатори, за да можем в крайна сметка да разберем какво се прави с европейските пари. Може би за в бъдеще а, бихме могли да контактуваме повече с вас в рамките на нашата комисия. Благодаря ви много. Андрей Новаков има думата. Благодаря, господин председател. Винаги е удоволствие да се срещнем с Иляна Иванова в а, този парламент. Listening to uh, what... Констанц беше много дипломатична. Мисля, че парламентът има още един съюзник в лицето на Сметната палата по регламента за общо приложимите разпоредби. И ако госпожа Иванова участва в триалога, може би ще приключим работата преди коледа. Добре е, че работите в дълбочина, по-конкретно в сферата на кохезионната политика – и работата е много своевременна за първото три месече на 2020 година. Това ще бъде по време на хърватското председателство, когато ще се предвижат напред и преговорите. Става дума за това, че вчера ние проведохме подобни разговори Имахме дебат с генералния директор на Евростат. Сега водим дебат с вас относно кохезионната политика, относно фактите, относно числата. Има много колеги, които са против кохезионната политика, но съдейки отказаното от вас и това, което наблюдаваме по места – можем да докажем, че като оставим на страна математическите изчисления и счетоводните отчети, няма нетни платци или нетни бенефициенти на кохезионната политика. Има само печеливши. Мисля, че можем да намерим заедно със съвета по-добър начин за прилагането на кохезионната политика, а не да я разрушаваме. Относно упростяването, това е доста щекотлив въпрос. Аз съм... А, а, когато започнах работа, тук а, участвах в работна група по упростяването. Един от резултатите изготвянето на 350 страници доклад, как можем да упростим нещата. Аз не съм убеден, че бенефициентите по места разбират всичко това. На един от последните триолози ние водихме интензивни преговори, много разпалено, за електронното сближаване и по какъв начин това може да упрости нашата работа. Работите ли в тази област? Е, имам предвид е, дали имате анализи за това как електронното сближаване ще се отрази на упростяването, особено в областта на освояването на средствата, тъй като сегашната освояваност е, е доста разочароваща, едва 33%. Може би електронното сближаване ще бъде едно от решенията за следващия програмен период. Благодаря ви много. Благодаря. Колегата Катайнен. Благодаря ви много. Благодаря ви, госпожо Иванова. Това беше много интересно. Сега ще премина на родния си език финландски. Rova Ivanova, toivit, mm, tuotitte Госпожо Иванова, вашият доклад е много интересен. Всъщност аз го прочетох, разгледах го, забелязах, че той съдържа много полезна за нас информация и за бъдещата кохезионна политика. Но бих искал да изразя едно желание. Говоря от гледна точка на натрупания опит от миналото. И считам, че би било много важно да получаваме максимално добра информация за това как кохезионната политика се отразява върху развитието на регионите. от структурните мерки се получават около 20 евро на човек. Но има други случаи, където се получават 360 евро на гражданин за година. Така че е важно да видим какво е въздействието на кохезионната политика, как се отразява на различните видове региони, на различните нуца. Имам преди по-скоро региони НУЦ-2 и НУЦ-3. Региони, където има различна интензивност на подкрепата, както и тези, където има висока или ниска интензивност. Сигурно а, имате а, времеви серии, които могат да ни помогнат да разберем всичко това. Следващият колега. Благодаря ви. Аз също искам да се присъединя към онези, които ви поздравиха за точността на данните, които ни бяха представени тук, особено в този важен етап за кохезионната политика. Работата на регионалната комисия е много важна, както спомена и нашият председател. Аз много внимателно изслушах това, което казахте за опростяването на контрола, за повечето гъвкавост, за по-добро обмислене на фондовете в настоящата и бъдеща финансови рамки. Статистическите данни трябва да се отчитат, тъй като те показват как държавите членки изкарчват средствата за постигане на определени цели и за подобряване качеството на живота на гражданите. Ние искаме също точни данни, свързани с изпълнението и с съответствието за да може да се планира по-добре и по-рационално и ефикасно бъдещата кохезионна политика. Благодаря ви много. Ян Олбрайт има думата. Бих искал да ви поставя три въпроса. Първият се отнася до миналото и два от въпросите се отнасят за бъдещето. Относно миналото, може би това ще е интересно за колегите от конта, а именно процента на грешки. Това е ясна информация за нас. Какво се случи, че да се стигне до по-висок процент на грешки, отколкото миналата година? Люметър каза, че изпълнението е ниско това, което беше казано и в нашата комисия преди. Като имам предвид ниското изпълнение, плюс по-високият процент на грешки, въпросът е какво точно се случва. Това е важно за бъдещите ни дебати относно кохезионната политика. В вашата презентация вие също представихте миналото и настоящето, което е нещо интересно и за Сметната палата. Относно бъдещето обаче, Интересно е, че вашите данни, които ни представихте, се отнасят до евентуални съкръщения в кохезионната политика, но това не са същите цифри, които представи комисията през май 2018 година. Например, за моята страна Полша беше посочено, че има минус 23 в, във вашата презентация, минус 19. Може би да не съм прочел точно, може да греша, но въпросът ми е какво ще кажете за тези данни. Може би нещо се е променило между 2018 и 2019 година. Това е много важно, за да разберем цялата философия на промяната, тъй като не става дума само за съкръщения, за промяна в кохизионната политика. Това е ясно. И последният въпрос – интересуваме как Сметната палата би желала да сравнява кохезионната политика с приоритетите, след като липсват приоритети. Може би ще отчетете тематичните концентрации като приоритетни. Ние нямаме европейска стратегия, но имаме тематични концентрации. Вие разглеждате ли това като Европейския приоритет е, или казвате това, което чухме, че Сметната палата ви информираме, че няма никаква стратегия. Като докладчик по многодишната финансова рамка, това означава за мен. Многодишната финансова рамка ще бъде стратегията, не резултат от стратегия. Въпросът ми е как бихте желали да бъде поведението в бъдеще. Благодаря ви много. Въпросът на Ян Олбрайт е много интересен, тъй като той е обект на дискусия между колегите. Интересно е за нас да чуем Европейската сметка, сметна палата, която потвърждава, че няма стратегическа визия. Ние вчера обсъдихме с вас този въпрос – и имате пълно право да се повдигне този въпрос. Дали тематичните концентрации представляват стратегическа визия или не. Това е доста политически въпрос и за това трябва да го обсъдим и между нас. Дали регламента за общо приложимите разпоредби е документ, който се вписва в политическа визия? Това е фундаментален въпрос. Сега искам да ви дам думата за отговор, но преди това искам да кажа, може би няма политика, която да бъде толкова измервана, каквато е регионалната политика. Вие също посочихте, има близо 9000 показатели за регионалната политика, които се следят, което позволява да се прави оценка на изпълнението. Тоест, това е една политика, която е твърде контролирана и може да се каже дали тя постига резултата или не. Кохезионната политика също страда от недостатъци в други политики. Липсва съответствие, последователност и ние непрекъснато трябва да подчертаваме, че е необходимо да се постигне съответствие в общностните политики. Аз също имам един въпрос към вас, свързан с създаването на службата на Европейския прокурор. Според вас, кой ще бъде най-добрият начин да се работи заедно между Евроюст, ОЛАФ, Европейският прокуратура и Сметната палата? Как вие виждате вашата работа с Европейската прокуратура? Ние също водим преговори с съвета. Разбира се, понякога има разлика в подхода относно ролята, която трябва да изпълнява Европейската прокуратура в областта на кохезионната политика. Европейската комисия е... Към нея сме се обръщали многократно. Може би сега ако желаете, набълно, набързо да дам думата на представителя на Европейската комисия, след което да може да отговорите е, изцяло на всички поставени въпроси. Господин директор, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Иванова и нейния екип за одитите, докладите, брифингите. ще бъда кратък. Един от въпросите ми е защо, е, беше защо е толкова висок процента грешките. Това може би е въпрос към моята колежка от Генерална дирекция Регио, Регио и отговаря за одитите. Аз ще бъда съвсем кратък. Data exchange in the future should be done in electronic всички е, разменени данни по кохезионната политика за бъдеще трябва да се е, правят по електронен път. Това ще намали административната тежест. Е, и трябва да се споразумеем по този въпрос с законодателите. Доколкото разбирам, тук проблема не е в парламента, а по-скоро е, в съвета е, за да можем да намерим начини по който а, управляващите програмите да помогнат на бенефициентите а, и а, да могат да извършват дигитал, дигиталните операции от тяхно има, ако това е необходимо. И това ще намали административната тежест. Второ, ние сме напълно съгласни с госпожа Крел – по отношение това, че е, настоящата оценка на изпълнението на кохезионната политика е твърде механична. Целите са заложени е, преди години и е, обикновено са извън контрол на програмните е, менеджери. Ето тук можем да внесем подобрение. И също така да въведем а, някаква гъвкавост, а, защото през настоящия период, когато а, настъпи миграционната криза, всички средства бяха планирани и не можеше да се отговори на това събитие. Това е голяма грешка и затова трябва да си дадем възможност за малко повече гъвкавост съобразявайки се, разбира се, и с стабилността, както каза госпожа Крел, която е много важна за дългосрочните проекти. Стабилност и възможност да отговорим на актуални предизвикателства. Ние смятаме, че най-големия проблем на кохезионната политика към днешна дата е нейния комплексен характер, който трябва да бъде намален предложихме много мерки, които бяха разпознани в дискусията. Нашата, нашата цел беше да направим нещата колкото може по-прости за бенефициентите. Сега ще дам думата на моята колежка и тя да каже няколко думи. Uh, thank you, chairman. На моя колега, извинете. Аз ще дам думата на комисията за едно изказване. Сега ще дадем думата на представители на Сметната палата, за да отговори на всички поставени въпроси. Имате думата, госпожо Иванова. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, уважаеми членове. Аз ще се опитам да отговоря на въпросите, които зададе комисията, пък и на другите въпроси. Много важен е въпроса, който зададе господин Олбрихт е, и, и сега по първи въпрос. 3%, 3%, 3% беше за миналата година, тази година е, процентът е по-висок. Защо? Е, това е много добър въпрос. Причините са няколко. Първо, Не, че тази година имаме необичайно висок процент грешки, по-скоро миналата година имахме необичайно нисък процент е, грешки, който се дължи на това, че имахме, е, че сумата на плащанията беше твърде ниска. Само 8 милиарда бяха е, разплатени. А, а тази година имаме над 23 милиарда плащания. Нормално е, когато сумата на плащанията е по-ниска, процента на грешките също е да бъде по-нисък. В миналогодишната извадка обхванахме по-малък брой е, инструменти, а тази година, съответно при повечето е, плащания, констатирахме повече грешки при обществените поръчки, при определяне на допустимите разходи и така нататък. И на това се дължи по-високия процент грешки тези 5% бих ги сравнила с процента грешки от а, не предишната година, от предходната, когато процента беше 4,8%. Така че процента на грешка се запазва. 3% от миналата година бяха а, ниски а, по изключение. Както казах, тази разлика се дължи на по-малкото плащания, направени миналата година. А, сега минавам на последния въпрос на господин Олбрихт. За разликите в процентите. Аз не бих го казала по този начин защото информацията е различна. Представихме а, информацията в момента, в който разполагахме с нея, в момента, в който беше публикуван документа. След това нещата се промениха основната идея на, на прегледа е да се покаже философията, начина по който се прави разпределението на средствата. Ние нямахме времето и средствата да извършим проверки във всички държави членки. Целта беше по-скоро философска. Да а, обясним а, какъв е процеса на разпределение, какви са основните елементи и да покажем, че има подобрение по отношение на прозрачността, но все още има много да се работи. Мисля, че това е важното, а не толкова разликата в числата, които се дължат на различното време на публикацията. Благодаря ви за провокацията. Не, не мога да кажа повече, отколкото казах до сега. Не, мог, не мога да си позволя политическо становище, защото а, а, Сметната палата не е политически орган. Ние даваме професионални а, е, становища. Но що се отнася до политическите решения, политическите приоритети, те зависят а, е, от вас. А, вие трябва да ги вземете. Но факт е, че няма стратегия, която да може да се сравни с стратегията Европа 2020. Не казваме, че няма тематична концентрация. Разбира се, в, има редица цели в регламента за общо разпоредби но когато а, помолих а, моите служби, пък и комисията съм питала няколко пъти да ни посочи един цялостен документ, който да може да се сравни с стратегията Европа 2020 година, ме препратиха към декларацията от Братислава и а, Рим. Тези два документа не могат да се сравнят с стратегията Европа 2020. Единия документ е една страница, другия документ е две или три страници. Не могат да се сравнят с стратегията Европа 2020 по отношение на измеримите цели, които са поставени примерно за безработицата и така нататък. Там няма конкретни цели. И ако нямате такива заложени цели, на един по-късен етап ще ще бъде много по-трудно да установите дали сте постигнали нещо, което не е заложено. Това е моят е, отговор. Съжалявам, че не мога да бъда по-конкретна, но ви благодаря за въпроса. Връщам се към това, което попита госпожа Карел. Вече обясних за процента от грешките, защо те са 3, а не 5, защо процентът е по-висок. Относно предложението на комисията, да, ние сме изготвили становища и се надяваме те да са помогнали на всички, които взимат решение. Надяваме се да сме изготвили тези становища на време също и за регламента за общо приложимите разпоредби, малко на по късна етап и малко стари, но се надявам още да ви помагат. Съгласна съм с това, което се каза за гъвкавостта и за баланс между упростяването и контрола. Това е нещо, което ние непрекъснато подчертаваме. Подчертаваме, че е необходимо да има баланс. Защо изпълнението не е в червено? Много са червените полета. След като разгледахме 14-те водещи принципа е, и отговорите на комисията за всички предприяти стъпки, ние е, решихме, че на този етап можем да е, дадем изпълнението в жълто. Разбира се, има място за подобрение винаги. Благодаря на господин Новаков за това, че той цени нашата работа и смята, че тя е полезна. въпреки че вие сте намерили положителни послания в нашите е, документи, не ни разбирайте погрешно, ние не сме застъпници за кохезионната политика. Нашата задача е да дадем обективна е, картина, да посочим фактите, да там, където забележим недостатъци, ги посочваме. Там, където видим положително развитие и подобрение, се опитваме да насочим вниманието към него. Може би много повече, отколкото в миналото. Това е новото в нашата работа, но без да умължаваме недостатъците. Защото процентът от грешките продължава да бъде висок. Той продължава да бъде повече от 2%. Има огромно подобрение в сравнение с 2000, 2007 2017 година, когато процента грешки беше дву, е, двуцифрен 11,7, е, процента на грешките много се е снижил, но все пак е, е, е над 2%, които са минималното равнище, към което се стремим. Има още много да се работи въздействието и резултат от политиката на сближаване и добрите данни. Много важен въпрос, който и господин Пекарайнен. Данните са нещо много важно за нас и не цяло разчитаме на комисията, особено в новия процес на атестация, към който се стремим. Ако не получим информация от останалите, ако не получим данни, няма как да работим. И тук пак се връщаме към нашия документ с 14-те водещи принцип за упростяването. Вече казах, прецизните данни бяха споменати от още един оратор – за да можем да измерваме правилните неща с правилните индикатори и да упростяваме не самоцелно, а там, където това е необходимо е добре. По вашия въпрос, господин а, председател, не мога да, да, да за Apple не мога да взема становище преди да бъде избрана новата комисия, но вече създадохме предварителни контакти, направихме презентация в Люксембург. от тяхна страна споделиха как ще организират своята работа. Ние сътрудничим по, по, по същия начин. А, с Европейската прокуратура, по, по който си сътрудничим и с останалите. Тази година в годишния доклад а, а, намерихме 9 случая, които отнесохме до, Оло, до Олаф. Но в момента, в който идентифицираме такъв случай, ние не започваме процедура от наша страна, а ги отнасяме до Олаф. Ние чудесно сътрудничим с Олаф и съм сигурна, че това сътрудничество ще продължи и когато заработи новата Европейска прокуратура. Благодаря ви много за интересните въпроси. Благодаря ви за дебата. Euh, благодаря ви за отговорите, за изключително точните отговорите. Наистина беше дълга и хубава дискусия. Благодаря и на колегите за а, качествените въпроси. Желая ви а, успешна работа от тук нататък. Една минутка почивка и продължаваме. След това ще се сменят ораторите на подиума. Ще посрещнем председателя на Комитета на регионите. Yeah. Bien. Nous poursuivons notre... Продължаваме по дневния ред. Имаме удоволствието да посрещнем тази сутрин господин Карл Хайнц Ламберт, председател на Европейския комитет на регионите. Ние отдавна тясно си взаимодействаме с е, Комитета на регионите. имаме много високо качество на отношенията между нашата парламентарна комисия и Комитета на регионите. Скъпи Карл Хайнц, в Палермо ти каза, че работим добре и това е, отново го показваме и тази сутрин. Високо оценявам ролята на Комитета на регионите по организирането на седмицата на регионите и сърдечния прием, който оказахте на членовете на нашата комисия и лично на мен. От името на нашата комисия искам да ви кажа колко високо ценим работата, която осъществяваш през последните две години и половина като работител на Европейския комитет на регионите. Ти си твърд привърженик на кохезионната политика, както и на адекватен бюджет за тази политика. Вие започнахте работа преди ние да започнем преговорите по регламента за общо приложимите разпоредби. Така че ай, оказвате подкрепа на регионите в цяла Европа. За нас е изключително полезно в общата битка, която водим по-настоящем, за да защитим кохезионната политика и бюджетът за тази цел. По време на седмицата на регионите ние имахме възможност да го кажем отново и да поискаме от държавите да не жертват е, традиционните политики, регионалната политика в частност, от която толкова много се нуждаем в цяла Европа. Ние, тук в Европейският парламент, се нуждаем изключително много от е, Комитета на регионите, от активната роля на членовете на Комитета на регионите и тяхната възможност е, да, да действат в съответните държави членки, когато започват важни преговори относно бъдещата многогодишна финансова рамка. Скъпи Карл Хайнц Ламбертс, сега искам да ви дам думата за 15-20 минути, за да споделите вашето виждане по кохезионната политика, нейната защита, както и по ключовите въпроси, които искате нашата комисия да отстоява по време на преговорите по регламента за общо приложимите разпоредби. са докладчиците и докладчиците по различните а, теми а, познаваме добре качеството на работата на докладчиците в Комитета на регионите по всички регламенти. И ние трябва да се възползваме в пълна степен и да имаме възможно най-добро сътрудничество по време на преговорите. Започват също работа и по нови теми. Аз участвах в дебата, който вие инициирахте относно прехода на въгледобивните региони, енергийния преход. Вие изготвихте много интересен доклад и това служи за вдъхновение на нашата комисия в момента, когато бъдем сезирани от Европейската комисия, за да започнем работата си на законодателен орган. Сега ви давам думата за 15-20 минути. Всички очакваме да чуем вашето изказване. Скъпи господин председател, уважаеми евродепутати, уважаеми дами и господа, най-напред, господин председател, Бих искал да ви благодаря за това, че ме поканихте да се изкажа пред вашата комисия относно работата и отличното сътрудничество, което имаме отдавна, както вие казахте, между нашата комисия и Европейския комитет на регионите и в частност комисията КОТЕР на Комитета на регионите. Това е начало на ново сътрудничество, и вече се усеща, че той ще бъде, това ще бъде едно плодотворно, интензивно сътрудничество. Вие участвахте в качеството ви на председател в работата на, комисия, на Комитета на регионите. Това беше много високо оценено, както всички региони и градове, които участват в този алианс. Днес да работим съвместно е необходимо повече от всяко, да, тъй като ние отстояваме общи цели. Държавите членки понякога проявяват относително слаба европейска ангажираност но ние сме изправени пред много предизвикателства в Европа днес. Това е в смисъла на нашата работа да следим за това какво притеснява гражданите, как може да се подобри тяхното качество на живота. Тези предизвикателства са многобройни и те са и добре познати. Нарастването на неравенството, климатичните изменения, обедняването на биоразнообразието, въпросите свързани с сигурността и други. Изправени пред тези предизвикателства, госпожа Фондер Лайн предложи своите политически приоритети. Ние ги познаваме добре, ако не наизуст да ги знаем, поне знаем тяхната структура и знаем, че това са добри приоритети. Очевидно е, трябва да видим как трябва да се приложат на практика. Терминологично може да е интересно, но може да не е много оперативно. Трябва още от самото начало да има съответствие между различните цели и приоритети. Когато обаче става дума за финансови средства, нещата се осложняват. Знаем, че когато започнем да говорим за пари, приятелството изчезва. Но това не е само политически а, въпрос. През октомври при гласуването в Европейския парламент а, беше прията резолюция, която подчертава амбицията за следващата многогодишна финансова рамка. Целта е да има бюджет от 1,3% от брутния национален доход на 27-те държави членки. И за мен да, това е нещо важно и се отнася до всички политики. Това, което създава проблеми по-настоящем, е солидарността между държавите членки. Всеки или много от тях искат да получат адекватна възвръщаемост в ущърп на европейския интерес. Това е много вредно. Аз високо ценя всеки път, когато комисарят Оттингер обяснява колко важно е да има бюджет и че това съответства на еди колко чаши кафе, които европейските граждани приемат. Но по-добре трябва да обсъдим кои са вносителите. Но дебата относно това, кои са нетни вносители и кои са нетни бенефициери, вече не е актуален. Освен това, отстояването на националните интереси днес е реалност и противоречи на европейския интерес. Вече не е възможно да се види кои са нетните вносители и бенефициери в европейския бюджет – не е възможно е също да се изрази в количествено отношение колко ползи извличат, например, от сателитната система, от трансграничния транспорт, от общото опазване на външните граници на Съюза. Нещо, което ми направи силно впечатление по време на българското председателство е да видя Софийското метро. Това е един голям проект, който се подкрепя силно от Европейския съюз и видяхме всички от тези, които се възползват от този проект. Имаше и германци, имаше и други. Всъщност това са европейските реалности към момента. Така че трябва да се извлечем нужните изводи. Комитета на регионите заедно с Европейският парламент настояваме за един бюджет, който да съответства на амбициите на Европа и това, което беше представено от новоизбрания председател на комисията пред Европейския парламент. Трябва да имаме стабилни собствени приходоисточници. Трябва да се отиде отвъд сегашната система да имаме собствени приходоисточници, въпреки че това не е съвсем лесна работа. Въпреки че групата експерти изготви чудесен доклад по въпроса. Обикновено ги наричат евроексперти в този случай. Това е доста интересен въпрос. Но можем от тук да извлечем изводи, Сега трябва да продължим преговорите за многогодишната финансова рамка, но не не на всяка цена. Ако преговорите в Европейския съвет стигнат до твърде ниски стойности в бюджета, нашия комитет ще бъде на ваша страна в битката ви, за да се променят нещата. Бързите действия, резултатите, понякога се противоречат. Трябва да се постигне добрият баланс между тях. Общият бюджет на Европа е всъщност доста нисък за 500 милиони граждани. Има също марш за инвестиции, трябва да има счетоводни правила – и това създава проблеми, когато говорим за финансовите средства. Често говорим за субсидии, за финансови инструменти. Някои хора считат, че всичко може да бъде разрешено, когато имат достъп до даден финансов инструмент, но забравят често, че това заместване на субсидии от заеми. Трябва да се намери нужната комбинация. Освен това има и а, трети елемент, който за мен е важно и коми... Комитета на регионите отдавна води битки в това отношение. Действително има известно развитие. Дълго време този въпрос беше истинско табу в европейските среди. Например, прилагането на Европейския пакт за стабилност и растеж в рамките на разрешения дефицит в съчетаване с счетоводни норми, които според мен са антиекономически. ако трябва да се действа както при всички както правят всички бизнесмени, да има амортизация на тези инвестиции, няма да стигнем до никъде. Така че това се поставя под въпрос и считам, че решението на нашите проблеми зависи от доброто разрешаване на тези три елемента. Това е личната ми убеденост. Освен това, крайно време е публичните инвестиции да не се считат за застрашаващи економиката, а да се разглеждат те като инвестиции, които са нужни за развитието в Европа. Уважаеми евродепутати, за да могат да бъдат изпълнени приоритетите, очертани от Европейската комисия, трябва да има достатъчно финансови средства. Освен това, са ни нужни и добри методи. И те са въплатени в кохезионната политика тясно сътрудничество на всички нива на управление. Ние в Комитета на регионите сигурно няма това две изненада, особено а, настояваме при отоне, за които не са готови да ни слушат, а, че многостепената а, система включва поне три нива – национално, регионално и а, местно а, ниво. Става дума за хиляди такива структури в Европейския съюз. Този метод позволява един териториален подход, диференцирано прилагане и изпълнение на европейските цели в селата, в кварталите, където живеят хората, в градовете, т.е. там, където те живеят. Също подкрепата на гражданското общество е важна за постигането на резултатите в изпълнението на политиките, които ги касаят. Относно приоритетите на Фондерлайн. На първо място Зеленият пакт. Бих искал да подчертая, че най-голямата европейска програма за екологичен преход е, нито програмата LIFE, нито новата програма Хоризонт са по-важни от кохезионната политика. Също влагането на средства в кръговата економика, както и в иновациите и противодействие на климатичните изменения. Всичко това е свързано с кохезионната политика, защото това също има за цел да се въведат нови форми на транспорт, да се опази биологичното разнообразие. Също енергийната ефективност е важна и проявата на солидарност тази сфера. Политиката на сближаване повече от 110 милиарда от кохезионната политика отиват за цифровизация. 8,9 милиона европейски граждани получиха ново обучение и намериха работни места благодарение на финансиране от Европейския социален фонд. 20 милиарда евро отиват за информационни и комуникационни технологии. Също, също на териториално ниво се работи за интегрирането на новопрестигнали мигранти. Когато говорим за по-силна Европа в света, политиката на сближаване има да играе и тук огромна роля. Това стана ясно в документа за а, размисъл, публикуван а, през май 2017 от Европейската комисия. Кохезионната политика също води до интелигентна специализация в европейската индустрия. И това допринася за подобряване на конкурентоспособността като цяло на економиката. И Европа има огромен интерес за релансиране на индустриалната политика, но това е друг дебат. Когато говорим също <clears throat> за демокрацията в Европейския съюз и тук кохезионната политика има да играе активна роля. Това е единствената политика, която предвижда управление на много нива и на партньорство. Тя е важен инструмент за приобщаване на европейските граждани към европейската политика. Трябва да се борим срещу всички опити да се внесе прекомерна гъвкавост в изискването за управление на множество нива и за сключване на споразумение за партньорство. Държавите винаги имат някакви опасения от местните общности – и от децентрализираната децентрализирането на Европа. Ние високо ценим вашата работа за защита на кохезионната политика. Тя е крайъгълният камък на европейската солидарност и тя е в ДНК-то ни. Позицията е отстоявана от Комисията Реджи отговаря в голяма степен на позициите на Европейския комитет на регионите. Ние имаме отлично сътрудничество. Има също съвместна работа на докладчиците, на секретариатите на политическите групи по въпроси свързани с кохезионната политика, което оказва добро въздействие върху съгласуваността в тази област, както и в логистично отношение. Това е важно. Това е за вас приоритет, е, както и за нас, е, защото ние искаме нещата да се вършват, вършат своевременно. Мисля, че тук имаме успех и това е нещо, което е повод за удовлетворение. Ние сме против всякакви опити за разводняване на член 6 от регламента за общо приложимите разпоредби. Споразуменията за партньорство трябва да останат задължителни за всички държави членки. Също и отхвърляме предложенията на съвета да оставят на държавите членки да преценят да използват териториални инструменти или не. Ние можем да използваме тези инструменти и това трябва да е, е задължително за всички фондове, за да се е, постигне е, целите на териториалната и кохезионна политика. Предвиденият нисък бюджет е неприемлив за тези цели. Трябва да бъдат определени поне 3% от тези средства за тези цели, които споменах. Ние искаме да работим съвместно с вас по всички тези въпроси и нашият комитет е, разполага с докладчици, които са готови да се ангажират в това отношение. Освен това, ние очакваме да се постигне напредък в трилозите Нещо, което често се пренебрегва, но което е изключително важно на местно и регионално ниво. Става дума за комуникацията. По време на откриването на Европейската седмица на регионите през октомври миналата година, Говоря се за 80% важност. Без комуникация няма да се счита за успешна и прилаганата политика. Това е изключително важен елемент. В Комитета на регионите гледаме на този въпрос много сериозно, затова създадохме с Асоциацията на регионите един алианс. Имаме множество индивидуални членове, както и градове и региони. Също УЕФА може един ден да почука на вратата ни да стане член на този алианс, защото футболът има да играе изключително важна роля, що се отнася до социалното сближаване. След е, за всеки европейски шампионат по футбол е, е, заделяме 600 милиона евро, но това е друг въпрос. Господин председателю, вие и аз ви благодаря. подписахте декларацията от, на този алианс за сближаване. Искам да кажа на всички вас, които бихте желали да последвате този пример, че имате възможност все още да го направите. Това може да стане в седалището на Комитета на регионите. Това е изключително важен алианс. Освен това, вече реализира успехи преди предложението на комисията. Няма да навлизам в детайли. Много от нещата, които ни притесняват в кохезионната политика, не са намерили отражение в текста на комисията. Комисарият Оттингер въпреки че изразява подкрепа, все още не, е постигнал, не са постигнати желаните резултати. Естествено, резултатите се отчитат накрая. Ние започнахме преди години. Сега може би сме на последната права при маратона Знаете как приключват нещата. Трябва да прецените какви са силите ви, за да може да достигнете в подходящия момент с добър резултат. Това е нещо като спортна дейност, за която говорим. Ние честваме 25-та годишнина от Комитета на регионите и това е повод да се мобилизираме допълнително и да се борим за постигането на целите. Всички ние сме заинтересовани да направим необходимото за следващия програмен период. Кохезионната политика да продължи да играе важна роля, както в миналото. за постигане на бъдещите цели, политиката на сближаване. А тези, които я отричат, грешат. Необходимо е да се следва принципа на управление на множество нива. Ние трябва да убедим всички тези, които все още не са убедени, да се постигне добро споразумение по многогодишната финансова рамка. Комитета на регионите не е на първа линия тук, но трябва да се мобилизират министрите, държавните, правителствени ръководители. Да ги мотивираме, да ги убедим. През следващите е, дни, седмици и месеци, надяваме се това да го постигнем, а не след е, години. ние а, трябва да а, постигнем реален а, успех а, в много по-голяма степен, отколкото в миналото, в интерес на европейските граждани. Благодаря ви. Господин председател, благодаря ви за вашата силна ангажираност по отношение на кохезионната политика. И също искам да ви поздравя за неуморните усилия, които полагате, за да окажете максимална подкрепа за кохезионната политика. Това е работа, която ни предстои през едните седмици и месеци, защото после ще бъде късно. Защото решенията, които вземаме сега, ще повлияят на бъдещето на европейските е, граждани през следващите десетина години и ще се отразят на политиката на сближаване. Сега искам да открия дебата. Мартина Мишел има думата първо. Ähm, Благодаря ви. Уважаеми господин председател, скъпи Карл Хайнц, ние отдавна се е, познаваме, е, защото аз 10 години бях в комитета на регионите и с е, сигурност е, мога да кажа, че там прекарах детството си в преносен смисъл. Ти ни обърна внимание на новите предизвикателства а, и на това, че именно с оглед на тези предизвикателства все повече от всякога е важно да стигнем до гражданите и тъкмо това прави комитета на регионите. И аз мятам, че ние заедно с Комитета на регионите трябва да а, работим заедно а, и да противодействаме на опитите на комисията и съвета да изграждат все повече централизирани структури, което отслабва ролята на местните власти на регионите. Так му обратното трябва да се направи. Трябва да се засили тяхната роля. За това ние трябва да работим по обща стратегия срещу съвета и комисията. Не знам колко пъти е, съм казвала в тази комисия, че не бива да допускаме регионалното равнище да липсва при взимането на решения и при формулирането на стратегии. Искам да го кажа сега още веднъж. Казаха ми, едно птиченце е, ми каза, че искаш да е, или че трябва да се отеглиш от поста председател на Комитета на регионите в скоро време. Затова ще се възползвам от възможността е, от името на моята политическа група и лично да ти благодаря за ангажираната роля в Комитета на регионите и за това, че се застъпваш за ролята, която трябва да играят органите на местното самоуправление. Обедена съм, че Комитета на регионите ще намери достоен твой наследник. Надявам се, всъщност убедена съм, че ще продължим нашето сътрудниче по същия успешен начин, по който то о, тече и сега. Благодаря, Мартина. Месре Мартин от името на групата на социалистите. Благодаря. Добър ден. Поздравявам ви не само за вашето изказване, за отличната ви работа в, през всичките тези години. Харесах много вашето изказване. Намираме се в много важен етап на договаряне на МФР, на европейските фондове. Изправени сме пред огромни предизвикателства. Например, нетните вносители имат искания, които са срещу общия проект. Това е обща проект но се води дебат Има известен евроскептицизъм, свързана с излизането на Обединеното кралство от Съюза. Води се дебат в някои от държавите относно тяхната роля като нетни вносители и това е също заплаха за бъдещите кохезионни фондове. Това, което ме притеснява е да се види по какъв начин да отстояваме европейските фондове, да не остават на заден план държавите, които са бенефициенти, които се изпитват огромни затруднения в някои региони, особено имат нужда от фондовете, но има и доста изисквания, налагани от регламента и това ме притеснява в този процес. Е, забравяме за неща, които трябва да се подобрят. Например, е, прекалената негъвкавост на тематичните концентрации, финансирането и въпроси, които за мен са важни. Макроекономическите условия, както и по конкретни въпроси факта, че някои региони се нуждаят от кохезионни фондове и а, трябва а, да а, декларират а, като, а, като приходи това, което а, получават а, от а, кохезионния фонд. А, това трябва да е инструмент, който да подобрява качеството на живота. Така че се намираме в един порочен кръг, когато не можем да имаме достъп до тези фондове. Трябва да имаме предвид тези предизвикателства, какви решения могат да се намерят на тези въпроси. Говорим за финансови механизми, все едно, че това е някакво магическо решение. По какъв начин бихме могли като Комитет на регионите и като Европейския парламент да окажем натиск най-вече върху Европейската комисия, за региони като моя, Кастилия и Ломанша в една страна като Испания, но както и в много други части на Европа, да се намерят решения за гражданите, тъй като говорим преди всичко за интересите на гражданите, които представляваме. Това е всичко. Поздравления! Благодаря ви много. Стефан Бижу от обнови Европа. Bonjour, monsieur le président euh, du Comité européen des régions. Je Аз съм от тези 60% депутати, които са нови, е, но знам колко е важна вашата институция усетих а, е, а, е, сила и интелигентност във вашето изказване и искам да ви благодаря за това. Много е хубаво, че а, е, споделяте вашите идеи с нас. Във вашето изказване а, вие казахте колко е важно за регионите, особено за отдалечените региони, регионите, които изпитват затруднения, да намерят отново начин за привличане на солидни, сериозни инвестиции. Мисля, че това е лоста. Мисля, че по този начин могат да се създадат работни места. Така че трябва да насърчаваме инициативите на местно равнище. Много често регионите просто не могат да се справят с проблемите, които поставя пред тях администрацията на, на Европа. Да, така че а, а, за мен трябва да има опростяване. Не, че не трябва да има контрол, но прекаленият контрол задушава инициатива споровете. Вие познавате е, ситуацията много добре. Затова искам да ви попитам, кой според вас е оня добър метод за упростяване, който споменахте, за да може Европа да бъде още повече в услуга на регионите? Сега думата има колегата Алфонси от групата на Зеленте. Благодаря, господин председател. установихме, че има много общи неща между нас, между Комисията по регионално развитие и Комитета на регионите. Винаги е било така, но е хубаво да се каже – Конвергенция, да, но не само от това. Конвергенция по отношение на целите, да, но нека да помислим как да постигнем конвергенция и по отношение на ам, практическото осъществяване. Получих документи от Комитета на регионите, запознах с тях и в тях се съдържа едно предложение, което ми се стори много а, интересно и ми направи впечатление. А, с оглед на това, че госпожа Фондер Лайен в на, нейната реч а, поиска Еразъм с тройно повече средства. А, а сега в документите става дума за един еразъм за регионите. Това със сигурност е идея, която може да подкрепи. Интересуваме какво вие мислите по въпроса, как да работим заедно, за да постигнем качество. Благодаря. Сега може би е, да ви дам думата да отговорите, господин председател. Благодаря ви много за направените коментари, както и за поставените въпроси които потвърждават, е, и може би това е най-важното, че има близост. Може не винаги да сме съгласни с всичко, с е, всички, но има предизвикателства, където има близост на мненията. И това се проявява е, дори извън границите на политическите групи. Има неща, които са общи за всички. Когато работите на местно или регионално ниво, трябва да сте прагматик, трябва да сте близко до реалността. И така да можете да преодолявате някои разлики, които са доста теоретични. И това го знае от работя в комитета на регионите още от началото на това хилядолет, столетие. Винаги съм се стремял да намерим консенсус по спорни въпроси на политиката, когато работим на местно ниво. Както казах на началото, въпреки че този текст ми беше подготвен, когато работиш в даден регион, това е нещо като лаборатория. Съчетаването на интелигентна политика и на субсидиите. Една интелигентна политика на използване на финансовите инструменти – което позволява да се постигне ефект на лоста. И прагматично, гъвкаво да се прилагат критериите на пакта за стабилност. Съчетаването на тези елементи е изключително важно и това ще бъде залога за успеха в бъдещето. Това изисква усилия от страна на всички, от онези, които трудно могат да бъдат убедени, Tout comprend très vite de quoi je parle. Така че е необходимо да има напредък, развитие, трябва да има иновации, трябва да се проявява изобретателност. Например, да вземем Европейската инвестиционна рамка. Тя осъществява изключително важна работа. И честно ми се казва, че те биха искали да се обръщаме по-често към тях при реализирането на проекти. Така че и тук има да се свърши важна работа. Изключително важно е, както мнозина почертаха, да има упростяване на правилата. В всеки нов финансов период се обещават упростяване на правилата, но резултатът е точно обратният. Винаги има осложняване на тези правила. Аз познавам териториалното ниво по-детайлно. Знае, че има известно упростяване. И това не е само предизвикателство на съзаконодателите, това е предизвикателство и за хората по места. Ние сме изключително удовлетворени от взаимодействието между презграничните региони. държавите виждаме, че тълкуват по различен начин едни и същи правила, така че реализиращия проект трябва да представя две различни обосновки, за да отговори на изискванията на двете страни. И това е нещо по-особено. Всички за това трябва да положат усилия, за да бъде по-оперативно изпълнението. Големият дебат е свързан с солидарността. Това е добра дума, аз харесвам, но не трябва да гледаме на солидарността наивно. Солидарността често се разглежда малко опростено. Това са по-богатите, които не са много доволни да прехвърлят средства на по-бедните. Да, това измерение го има също, но истинската солидарност се отнася до общия интерес. Ако този малък континент, на който е Европейския съюз, континента Европа, само Австралия е по-малко от него. Но там имаме, тук имаме най-голямата плътност на населението. Ако искаме да постигнем напредък, трябва да сме по-последователни. Кохезионната политика е наложителна. Тя трябва да допринесе, за да може да има сближаване в континента. И тук работата, която извършваме, е важна за всички. Това трябва да се припомня непрекъснато. Когато говорим, е окей, е, обаче е, нещата се осложняват, когато трябва да сме по-конкретни. За мен Брексит беше огромно разочарование, както вероятно за всички. Но от него извлякох две полки. От известно време аз се възхищавам много от работата, която се извършва от председателят на Камерата на общините. Сега вчера беше избран нов председател в Уестминстър. Това са някои от трудностите на демокрацията. Мисля, че и тук считате, че има доста голямо объркане, така че аз следях много подробно начина по който британският министър-председател осъществи този референдум. Това беше изключително голяма грешка да си играеш по този начин с референдумите. Но това, което видяхме в Великобритания, всъщност, което все още е, наблюдаваме и ще продължим да наблюдаваме, показва поне едно нещо. Каквото и може да се каже лошо за Европейския съюз, не е чак толкова лесно да напуснеш съюза. И когато напускате този съюз, се давате сметка, че всички са губещи. И аз се надявам, че това може да окаже влияние върху останалите 27 държави, както и унези, които един ден могат да се присъединят към Съюза. В Комитета на регионите ние бяхме много натъжени от а, а, а, решението да не се започнат преговори за присъединяване с Македония и Албания. Аз се срещнах по-рано с доста от държавните и правителствени глави и считам, че по отношение на Северна Македония беше допусната огромна грешка. Това е много важно стратегическо място на европейския континент. Това е малко а, странична а, забележка, която не е част от кохезионната политика, но това е нещо, което се отнася за бъдещото сближаване в Европейския съюз. Аз говоря за местните общности, където отиват голяма част от публичните инвестиции, така че те имат, е, трябва да имат е, такъв капацитет за освояване. Европа трябва да допринася за това да се правят е, интелигентни инвестиции. Всички говорят за интелигентни инвестиции. Разбира се, никой не говори открито за лоши, неинтелигентни инвестиции. Важно е капацитетът за инвестиции да бъде мобилизиран в условия на солидни и кохерентни бюджетни условия. Това е изключително важно за общините, както и за онези, е, за, за да могат те да осъществяват е, услугите от общ интерес. Дори в най-богатите райони в е, Европа има все повече хора, които не могат да си намерят разумни жилища. Това е нещо, което трябва със сигурност да се промени и тук Европа е да им играе своята роля на всички нива на управление. И да се върна към още нещо. Отрояването на средствата за еразъм е нещо, което приветствам. В неделя по покана на приятели участвах в една проява в Потсдам в Германия, близо до Берлин. Бях много развълнуван. Имаше една група, която след изказването ми дойдоха при мен и ми говориха за децата на Еразъм. Това, което те разказаха за техния опит, много от младите хора казват, когато са участвали в програми на Еразъм, колко това е допринесно за тяхното развитие. Трябва да се а, създадат възможности и за други млади хора, не само тези, които учат в университетите. Идеята на Комитета на регионите беше е, е разъм а, да обхване и местните а, общински съветници, младите хора за да има обмен на опит, а не просто да се организира вакансията им. По-скоро разширяването на техния кръгозор. Това не може да се измери в а, а, парично изражение. И на последно място искам да благодаря на онези, които ме поздравиха за работата, която извършвам. Лесно е да се работи в Комитета на регионите, където имаме много добра атмосфера, много добър екип. По време на този мандат има разлика от 8 месеца с Европейския парламент. От 1 ноември ще имаме нова комисия и ние можахме да прехвърлим всички натрупани познания и опит. Но това няма да попречи да отбележим 25-та годишнина на 4 и 5 декември. Ще честваме тази годишнина. Ние малко ам, наподобяваме Европейският парламент. Управляващите ни органи се избират на всеки две години и половина. Това е обща практика. Въпреки, че аз няма а, да съм председател на Комитета на регионите от февруари следващата година, въпреки това а, считам, Не може да има председателства, които просто се сменят едно с друго. Имаме екипи председателите и заместник-председателите, които се сменят в средата на мандата, постигнаха договореност в съгласие с политическите групи и председателския съвет да изготвят програма за срок от 5 години и да споделят отговорността. И това е пълен успех. Ето защо аз високо ценя факта, че колегата Меркула заедно работим. Комитета на регионите е натрупал вече опит в рамките на този четвърт век, откакто съществува. Разбира се, не беше лесно да намери своя път, но важното е, и аз го казах на председатели на Европейския парламент, както и на новизбраният председател на Европейската комисия. Ние не сме организация, която да се конкурира с който идея а да ви напомняме тогава, когато искате и дори когато не го искате, какъв е ефекта от действията на Европа на местно ниво. И всички могат да спечелят от това, тъй като Европа не е само красивият град Брюксел или Страсбург или Люксембург. Европа е там, където живеят хората в техните селца, градове, региони. Господин председател, аз няма какво да добавя повече към много силните ви думи. Те са вдъхновения за всички нас, за да продължим да обмисляме тези въпроси. Вие казахте много важни неща за бъдещето на Европа. Но ние трябва да разглеждаме а, кохезионната политика с една обща визия – нещо, което трябва да се прецизира от името на всички мои колеги. Искам отново да ви благодаря и бих искал да ви кажа колко високо ценим вашата работа като председател на Европейския комитет на регионите. Най-сърдечно ви благодаря от името на членовете на Комисията за регионално развитие в Европейския парламент. Ние ще разчитаме на, а, и в бъдеще на Европейския комитет на регионите. Merci beaucoup et bonne continuation. Un petit mot. Maintenant, je retourne au comité des régions via la passerelle. Сега се връщам в комитета на регионите, като използвам моста. Всеки път се губя. Някой трябва да ме придружава. И за това често казвам, че ако някой иска да разбере сложностите на Европейския съюз, може да използва а, този мост, който свързва сградите на Европейския парламент и на Комитета на регионите. Bien. Bon, je crois que c'était un échange qui... Мисля, че това беше много приятно като обмяна на мнение. Така че унези от вас можете да се подпишете под този алианс за сближаване. Има членове на Европейския парламент, които вече са го направили и това би било нещо много важно. Преминаваме към девета точка от дневния ред. Това е последната тема, която ще разгледаме тази сутрин. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Това е последният етап от бюджетния цикъл. Комисията по бюджетен контрол изготвя по-настоящем процедурата за освобождаване от отговорност за Европейската комисия, както и за всички европейски институции и органи, които получават средства от европейския бюджет. Резултатите ще са, могат да бъдат освобождаване от отговорност, отлагане на освобождаването от отговорност или отказ на освобождаване от отговорност. Нашата комисия трябва да, ще да изготви становище за водещата комисия е КОД. Нашият докладчик, госпожа Котажар, е тук. И имаме удоволствието да изслушаме нейното становище. То ще бъде представено на 4 и 5 декември. Имате думата. Благодаря, господин председател. Всяка година нашата комисия бива поканена тук, за да даде своя принос по процеса за освобождаване отговорност на, по отношение на изпълнението на бюджета на Европейската комисия. Трябва да кажа, че в нашето становище ние трябва да отчетем следните моменти по отношение конкретно на кохезионната политика. Разходите на Европейския е, съюз по функция 1Б, който се отнася до кризионната политика, е насочен към това никой от регионите на Европейския съюз да не бъде изоставян и да се съкратят много бързо разминаванията между различните е, региони на Европейския съюз. Това става чрез реализацията на трите фонда за регионално развитие, социалния а, фонд и кохезионният а, фонд за въпросата година са заделени над 3,5 милиарда а, почти два пъти повече, отколкото 2017. Първо, искам да се спра на важни аспекти, макар те да бяха вече откроени, но е важно пак да говорим за това, именно за нивото на грешката. Според сметната палата за тази функция от бюджета имаме 5% грешка. 3% за бюджета за 17-та година а за 16-та година 4,8%. Следователно позитивната тенденция от изминалите две години лети, е, търпи лека обрат. Е, за 2018 трябва да кажем, че функцията, която се занимава с економическа, социална и териториална кохезия, дава най-голям процент от грешка. Важно е обаче по този въпрос да се изразяваме ясно. Процент на грешката не означава автоматично измама. Това означава ориентировачния процент изплатени от европейския бюджет на бенефициенти средства, въпреки че бенефициентите не са били напълно изправни по отношение на правата, но тъй като става въпрос за освобождаване от отговорност за този бюджет, трябва да разберем какви са причините. Съгласно доклада на Сметната палата относно реализацията на бюджета за финансовата 2018 година. Основните причини за процента на грешките са следните. 44% дължащи се на недопустими разходи и проекти, 30% на нарушение на правилата за вътрешния пазар и последният дял недостатъчна обосновка чрез документацията, която се представя. Искам да се спра на друг важен елемент, служаващ вниманието на комисията по реджи, а именно финансовата реализация процентът субсидии, изплатени на бенефициенти или група бенефициенти. Съгласно доклада на Сметната палата за бюджета за 18-та година, е видно, че трябва да се работи, за да се подобри освояването на европейските структурни инвестиционни фондове. Към края на 2018 само 27,3% от бюджетните кредити за цялата многогодишна финансова рамка са изплатени държавите членки, така процента освояемост е по-нисък дори отколкото през 2011 година през предходната многолична финансова рамка 2007-2013 само в някои държавите членки има по-бързо нарастване на процента на освояване по време на сегашната финансова рамка в сравнение с предходната. Този нисък процент в края на програмния период може да доведе до едно прибързано разходване на средства, което ще се превърне в самоцел, като се загърпва постигането на конкретни политически цели. Силно сътрудничество между Европейската комисия и националните органи е, за да се е, подкрепи реализацията и приемането на необходимата нормативна база, ще предотврати допускането на поредната подобна грешка през следващата многогодишна финансова рамка. Сега искам да се спра на ролята на другите одитни органи, които, на които е възложен да извършват мониторинг. Доклада си Съметна палата насочва внимание към някои от слабостите в одитните органи, специално по отношение на изготвянето на извадките и други аспекти на одитната процедура. Въпреки някои добри а, практики, все още има а, място за подобрение. Не на последно място, позволете да повторя, както вече е, чухме в тази комисия по отношение на освобождаването от отговорност за бюджета от 2017 година липсата на системи, които да спомагат за измерването на изпълнението. Нужни са ни инструменти, които да ни дават правилната информация и да се опират на, на висококачествени, надежни данни по отношение на кохезионната политика. Благодаря на, за вниманието и се надявам, че с помощта на колегите, които са докладци с Сянка, ще изготвим един текст, който ще се а, приеме от комисията речи. Благодаря ви много за това встъпително изказване. Те обещаят е, едно добро становище. Сега искам да дам думата на докладчиците в Сянка от групата Renew Кристиян. Благодаря, господин председател. Е, внимателно слушах е, становището и съм съгласен с колегата. Ние работихме заедно с нея. Забелязах в изказванията на Сметта палата тази сутрин обръщане на внимание на факта, че грешките не означават измама непременно. Някои от тях се а, е, дължат на това, че някои държави членки допълват а, е, европейското регламентация. Ние трябва да внимаваме, когато формулираме своята политика. Е, тях, например, как Полша е добавила нови изисквания към европейския регламент, създавайки допълнителни затруднения за бенефициентите, а след това биват обвинявани е европейските органи за вземаните решения. За бенефициента не е ясно кое идва от нас като а, законодатели на европейско ниво, кое идва от националното законодателство и дори от решенията на национални органи. За това трябва да положим усилия за разграничаване на тези неща, за да ги разбират бенефициентите. Иначе повтарям идеята си, това се превръща в политич, политическа идея и нас ни обвиняват, приписват ни, приписват ни вина за престараване от страна на национални органи и затова смятам, че трябва да внимаваме. Благодаря. Има ли представител ли на останалите политически групи, които искат да се изкажат? тъй като не знаем все още имената на всички докладчици в сянка. Да. Благодаря. Според мен е много важно да се направи оценка за бюджет 2018 година. Ние се намираме в средата на периода 2014-2020. И бих желала да подчертая следното. Ние чуваме да се казва, че никой регион не бива да бъде забравен – През 2016 година имаше държави, които промениха административното си деление. Сред тях беше и Литва. Що се отнася до периода 2021-2027, се казва, че статистическите данни Трябва да се има предвид, че не са достатъчно натрупани. Да, ние имаме нужда от статистически данни, тъй като това има отражение върху бюджетната сфера. Що се отнася до процента на грешки, констатираме, че процентът на грешки, грешки нараства в някои области. Въпреки, че общо процента на грешки проявява тенденция към намаляване. Трябва да имаме също предвид и случаите на измами, защото в някои случаи действително има измами и това е много важен аспект. Ние многократно сме посочвали, че една прекалена гъвкавост на национално ниво дава възможност държавите членки да въвеждат множество ограничения, което увеличава и бюрократичната тежест. Именно поради това ефикасното използване на средствата се забавя с години, след което сме задължени да реализираме програмите за много кратки, в много кратки срокове. Много важно е да има механизми за контрол, за да не възникват подобни проблеми, за да не се допуска забавене. Едно плюс 3 беше въведено и може би за това се проявява по-слаба отговорност. Този механизъм 1 плюс 3 трябва да се прилага цялостно, а това става само в отделни случаи. И може би, ако държавите не са готови, не трябва да прилагат този принцип. на национално ниво най-важните неща са в ръцете на правителството. Но читам, че трябва да ангажираме в по-голяма степен и парламентите в процедурата, включително регионалните парламенти, тъй като парламентите както на национално, така и на регионално ниво са със статут на наблюдатели към момента. Но те биха могли да играят по-важна роля, особено когато централното правителство не прави нещата както трябва и забравя за някои неща. Задължение на парламента е да се улесни процедурата и да се подобри ефикасността. Благодаря ви много. Бих е, искам да помоля политическите групи да ни предадат имената на докладчиците в сянка, за да може докладчикът да си свърши работата при най-добри условия. На 4 и 5 декември ще разгледаме проекто становището. Благодаря ви много. С това стигнахме до края на дневния ред. Заседанието на координаторите беше проведено вчера. Ние ви предадохме какви решения бяха взети и ако не постъпят възражения от ваша страна, считаме, че тези решения са утвърдени и ще се срещнем на 4 декември от 14.30 за първото ни заседание и на 5 декември от 9 часа сутринта за второто заседание. Приятна седмица! До скоро!